Vayan tomando asiento, por favor, para dar inicio a nuestra. Quisiera someter a su consideración la propuesta de. Y така, искам да ви представя дневният ред. Някакви забележки по него? Не. В такъв случай ще Спазваме дневният ред. Имате също така протокола от заседанието на 2 декември. Виждам, че няма никакви забележки и коментари. Ако няма такива в писмена форма и до е, утре, до края на заседанието, ще бъде прият е, протокола. А сега искам да направя няколко съобщения. преди, разбира се, да пристъпим към същността на нашата, нашето заседание. Докладът Ван Нистелрой за Зелената книга за кохезионната политика беше подложен на много изменения. И господин Ван Нистелрой иска допълнително време, за да изготви компромис. Така че ще отложим приемането на доклада му за следващото ни заседание през февруари. След като се консултирахме с координаторите от различните политически групи, приех, че нашата комисия подкрепя едно устно устно желание за дебат относно действията по градската мобилност. Не, доклад, който беше прият от комисията, но който определено беше много бавно и трудно приложен. В Страсбург обсъждахме тази точка и господин Бопюи също се произнесе. Господин Бопюи следи отблизо този въпрос. И ние ще си сътрудничим много тясно по тази проблематика с Комисията по транспорта. Бих желал да ви предложа няколко неща. Първо, да видим кои ще са докладчиците по различните доклади. Социалистите предлагат госпожа Гарсия Перес за европейските фондове. По доклада за реформата на регионалните фондове на Европейския съюз, ЕНП предложи господин Ангелакас. За реформата на Европейския социален фонд социалистите предложиха госпожа Мадейра и за становището, изпратено на економическата комисия относно Европейския план за економическото възстановяване. Социалистите предложиха господин Кирилов. Вие съгласни ли сте с тези номинации? Да, добре. Искам също да ви кажа, че нашият колега Петро Филип беше избран за член на Румънския парламент. Поздравяваме го. Той ще бъде заместен от господин Александро Насаре. Така че няма да има кой знае какви проблеми с доклада, който изготвяше господин Филип. Доклад, който ще трябва да приемем утре, така и иначе. Както знаете, не можем да представим на пленарна зала доклад от името на колега, който вече не е член на Европейския парламент. Именно за това и изисквам, моля, ЕНП да ни каже името на човека, който ще поеме доклада. Дали това ще е господин Насаре или господин... А, господин Ван Нистелора, какво решихте? Благодаря, господин председател. Да, наистина. За мен е голяма чест да да поздравя колегата, който е бил избран. Ние ще продължим да работим по този доклад като координатори. Muy bien, pues eh, tomamos nota de ello. Много добре. Отбелязахме си. И ще работим така, както ни е посочено. Следваща точка от дневния ред. Искам да пожелая добре дошъл на господин Куник. Чуник, който е, е заместник премьер и министър е, на регионалното развитие на Чешката република. Той ще ни обясни кои са приоритетите на чешкото председателство, Поздравявам също така. Добре дошла госпожа Хубнер. Госпожа Хубнер е комисарят, който днес ще ни представи последните предложения на Европейската комисия за а, справяне с економическата криза. Това са предложения, които в същата насока, както нашата работа като парламентаристи. Така че, все пак, преди да започнем работа по тези точки, искам още веднъж да ви кажа, че този дебат ще бъде излъчван от по интернет и всички граждани на Европейския съюз ще имат достъп до нашето заседание. Обявявам ви това и мога да ви кажа също, че за членовете на комисията със сигурност е голяма привилегия че ние сме първата или една от първите комисии на парламента, комитети на парламента, които използват тази система за сближаване с гражданите на Европейския съюз. А сега да преминем към основната точка, именно размяна на мнения с чешкият заместник министър-председател и госпожа Хюбнер. Нека да ви напомням, че съвета и комисията искат сътрудничество на Европейския парламент с тях, за да може възможно най-бързо да се приемат мерките за економическото възстановяване на Европейския съюз. И в рамките на нашата парламентарна работа, а именно относно кохезионните фондове и други, Нека да кажем, че тези фондове и техните средства трябва да бъдат изпратени възможно най-бързо до държавите членки, за да могат да бъдат ефективни, да създадат работна заетост и да подпомогнат економиките. Този след обед ще има извънредно заседание на координаторите на края на нашето заседание. И искам да споделя с тях някои цели, които вече бяха представени на докладчиците. За да можем да гласуваме на едно извънредно заседание по тези точки, това гласуване ще се проведе на 9 марта. Целта е председателската комисия да впише тези точки в пленарната сесия в края на март, ако това разбира се е възможно. Ако не е възможно, поне в априлската. По време на това заседание на координаторите ще размислим какво можем да направим, как можем да помогнем за ускоряване на процеса, но подчертавам още веднъж, без да поставяме под съмнение компетенциите, които са ни дадени според законодателството. И най-вероятно утре ще се върнем пак на този въпрос след различните разсъждения, които изслушаме тази вечер, които ще изслушаме тази вечер в заседанието на координаторите. А сега ще дам думата на господин Чунек, заместник министър, председател на Чехия, да ни каже повече за приоритетите на чешкото председателство. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, членове на Европейския парламент, добър ден. За мен е огромна чест да имам възможност да се обърна към вас днес и да очертая подхода на чешкото председателство по отношение на кохезионната политика. Две неща искам да постигнем днес. На първо място съвсем накратко ще представя приоритетите на чешкото председателство, след което бих искал да обясня нашите цели по отношение на приключването на измененията към регламента за кохезионната политика. Заедно с Франция и Швеция, Чешката република състави един дневен ред за срок от 18 месеца и възоснова на този дневен ред бяха определени нашите приоритети, които са трояки. На първо място да продължим а, преговорите по бъдещето на кохизионната политика след 2013. Очакваме дебатите да бъдат много наситени и очакваме да получим съответния принос от вас. И ще ви слушаме много внимателно. Френското председателство, освен това, възнамерява да играе активна роля в гладкото протичане на изпълнението на кохезионната политика за периода 2007-2013 и бихме искали да дадем своя принос за окончателното оформяне на програмите а, до 2006 година. Бих искал да наблегна на обмяната на информация, добрите практики. Това е много важно Важно е да имаме обратна връзка, която да използваме за опростяване на процесите на изпълнението. Вторият приоритет е да продължи обществения дебат за политиката за териториалното сближаване. Бих желал да привлека вниманието ви към много интересна работа, която е извършена от съвета по време на френското председателство. Бихме искали да поддържаме набраната скорост, е, да поддържаме жив интерес и да продължим разискванията по тази политика, за да можем по-добре да вникнем в работата на институциите и работата с другите партньори. И не на последно място, третия приоритет на председателството е, е по-нататъчният ангажимент ангажимент към задачите, които проистичат от политиката за териториалното сближаване и хартата. Ангажираме се с изпълняването на целта, която беше прията по време на министерското заседание и това в Марсилия. Чешкото председателство ще продължи да изпълнява задачи, и роли, които се очакват от председателя. Бихме искали да насочим вниманието към отношенията между градовете и селските райони. Въпреки, че нямаме намерение да организираме специално министерско заседание на тази тема, на градовете, бихме искали все пак да обърнем внимание по време на нашето председателство на хартата и да се съсредоточим върху обмяната на добра практика, особено в областта на интегрираното развитие на градовете. Ще съсредоточим вниманието се върху всички тези приоритети в, чрез редица официални и неофициални събития. Бих желал да спомена неформалната среща на министрите, които отговарят за регионалната политика, която ще се проведе през април, по-точно 23-24 април в Марианска лазне. Вече получихме потвърждение от службата на госпожа Хубнер, която ще присъства и през двата дни на тази министерска среща ще представи позицията на комисията по отношение на бъдещето на кохезионната политика, също така и заключенията по а, Зелената книга. Второто важно събитие ще е Международна конференция за бъдещето на кохезионната политика и териториалното сближаване, която ще се проведе на 26 и 27 март в Прага. В допълнение към тези две събития, различните институции ще организират редица други срещи, например Европейската среща на върха на европейските градове, която ще се проведе в Прага в началото на март от е, Комитета на регионите. Ако позволите, бих желал да кажа няколко думи за законодателната ни инициатива. Сериозната економическа и финансова криза трябва да получи противодействие чрез важни законодателни стъпки, предложения. Нашето председателство ще положи максимални усилия за да се ускори постигането на споразумение, да подпомогнем Европейския парламент, тъй като ние всички си даваме сметка, че нашите граждани няма да се примирят с забавяне. Миналият новем, ноември във връзка с плана за възстановяване на Европа, е, бяха предприяти три важни законодателни стъпки, но те са взаимно обвързани. Те са част от един пакет с мерки е, и съветът ги третира като пакет от мерки. Всички тези предложения трябва да опростят сегашната директива за структурните мерки и да се ускори изпълнението на структурните мерки. Това ще даде стимул за държавите членки, за Европейския съюз, за да се изразходват по по-добър начин средствата от европейските фондове. При приключване на срещата през декември, 11 и 12 декември, Европейският съвет изрази своята подкрепа за тези мерки и призова Европейския парламент, съвета и комисията да предприемат необходимите мерки във възможно най-кратки срокове и когато това се отнася и за регулаторната рамка по отношение на финансовите перспективи и процедурите, така както са заложени в междуинституционните споразумения, като се спазват съответните срокове. Съветът откликна на този призив много бързо. На практика, въпреки че някои държави членки имаха друго мнение, сроковете бяха съкратени. Комисията одобри предложенията на комисията и сега мога да направя с огромно удоволствие няколко съобщения. На първо място съветът е готов да внесе изменения в регламента на парламента и съвета за социалния фонд и да разшири обхвата на разходите, които могат да бъдат финансирани. Позволете да подчертая тук, че съветът не е внесъл промени в предложенията на комисията и надявам се така да стане и в парламента. На второ място, съветът е готов да влезе в разговори с парламента относно гарантирането на ускорено постигане на споразумение по последната част от пакета изменение за Европейския фонд за регионално развитие, що се отнася до инвестициите в енергоспестяване и възобновявани източници на енергия в областта на жилищното строителство. Съветът и комисията са на едно мнение, че инвестициите, които водят до подобряване на енергоспестяването и възобновяемите енергийни източници са много важни в този момент, особено когато Европа така пострада от спирането на доставките на газ. Изоли... Изолацията в сградите, било жилищни или други, е много важно. Това е най-сложната част от дебата, който се провежда между държавите членки. Мнозинството от тях са съгласни, че инвестициите в жилищното строителство, така както се предлага от комисията, е приемливо, но някои държави членки не подкрепят допустимостта на тези разходи, които да бъдат а, финансирани от структурните фондове и като компромис между тези две становища бе решено да се въведат прагове равни на 4% от общите суми от Фонда за регионално развитие. На второ място, нека разясня защо съветът промени разбирането си за а, нискотарифни жилища и съответната подкрепа. Ние нямаме европейско определение на социално жилищно строителство. В различните държави има различни мерки и се предлага определение, което да въведе дефиниция за допустимост, което да бъде оставено в компетенциите на държавите членки. На трето място Председателството е наясно с предходните доклади, прияти от Европейския парламент. Бих искал да подчертая доклада от господин Андрия, одобрен през пролета на 2007 година. Дълбоко вярвам, че измененията, предложени от съвета, ще откликнат на очакванията на Европейския парламент – като сме наясно с достъпа до средствата на общността, когато става дума за изграждането на жилища за социално слабите. Въвеждането на общи правила за достъпа до всички фондове е предвидено в предложенията на комисията и съвета и са определени суми, така както е предложено от комисията, Европейския социален фонд. Той ще действа с задна дата, 1 август 2006 година. И на последно място, закон, последното законодателно предложение, свързано с регламента за кохезионната политика. Съветът е готов да разгледа молбата на Европейския парламент за модификация на някои от разпоредбите, които са свързани с финансово управление на а, европейските фондове. Съветът може да приеме предложението на комисията с някои незначителни изменения, които са от техническо естество, за които може би и знаете. Нека очертая най-важния аспект, който е свързан с увеличаването на авансовите плащания, което ще рече, предвиждането на авансови плащания и през 2009 година за новите държави членки. Това е увеличение от 2% до 4%, над 4%, а старите държави членки ще имат нови плащания, които не са съществували преди това и те ще възлизат на 2,5% като вноска за оперативните програми. Тези авансови плащания трябва да бъдат предоставени възможно най-бързо, за да може да започне работа по новите проекти в кратки срокове. С това се цели ускоряване на плащанията и изпълнението на кохезионната политика, на програмите по нея. Ако парламентът е съгласен с комисията и съвета, то тогава ще може много бързо да започне работа бързото постигане на споразумение с Европейския парламент по тези законодателни инициативи всъщност е основен приоритет за чешкото председателство в нашата програма за законодателни инициативи. Позволете лично да благодаря на френското председателство, което се оказа много ефективно, що се отнася до справене с наличното време, провеждането на разискване и постигане на компромиси в съвета. Бих искал да очертая значимостта на помощта, която беше предоставена от комисията. Ние преследваме една и съща цел. С други думи, много бързо споразумяване по отношение на трите предложения и комисията според мен може да окаже подкрепа да приеме резултатите, които постигнахме и вярвам, че това ще стане много скоро. Позволете сега да обобщя своето изложение с няколко изводи. Парламентът трябва много бързо да излезе със становище по тези предложения. Чешкото председателство изразява надежда, че това ще стане по надлежния ред, за да можем да приемем тези регламенти без никаква забава. Председателството заедно с Европейската комисия е готово да направи преглед на всички изменения, да обсъди всички предложения и в заключение позволете да спомена още нещо. Може би знаете, че съм решил да напусна чешкото правителство и бих искал да ви уверя, че ще има приемственост, ще има плавен преход. Кирил Свобода ще бъде а, моя наследник на този а, пост. Предложил съм неговото име на министър-председателя. Искам да ви уверя, че ще има приемственост и тя ще бъде приоритет на чешкото председателство, така че тази а, промяна няма да повлияе на работата ни. Благодаря. Благодаря. Ние сме убедени, че нещата ще преминат както казахте. Сега давам думата на госпожа Хъбнер. Благодаря, госпожо, господин председател. уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, за мен е удоволствие да бъда отново тук сред срещата през декември. Първо искам да ви пожелая а, една много успешна нова година много се радвам да видя тук заместник министър-председателя Чунек, да чуя неговото представене на ангажиментите на чешкото председателство и до каква степен то е амбицирано да постигне тези цели, а също какви са ангажиментите спрямо измененията в регламентите по кохизионната политика. Радвам се да имам тази възможност да споделя с вас някои някои нови данни относно графика в политиката по сближаване, включително и новите изменения. Както всички знаете, в момента стартираме новият финансов период 2007-2013. В момента сме в процес на приемане на някои оценки по него нещо, което е част от целият менеджмент на политиката по сближаване. вече имаме две трети от различните оценки по фондовете и се надявам до лятото да получим всички елементи, които са нужни за задвижване на политиката, за да може нашата дейност да върви плавно. Разбира се, има много искания за нови проекти. И по време на нашите срещи винаги се настоява на това да имаме качествени проекти, които разбира се ще получат евентуално финансов, нужната финансова подкрепа. Но трябва за тази цел да имаме повече сигурност относно проектите и също така повече сигурност относно финансовия менеджмент на тези проекти. В момента се намираме в процес на прекратяване, приключване на плана на действие, свързан с освобождаването за отговорност. И утре ще имаме дискусия, и слушване по освобождаването от отговорност за 2007. Относно освояването на фондовете за миналата година, след няколко месеца ще имате пълните детайли относно освояването на фондовете. Както вече видяхте, как днес имаме някаква обща информация, като цяло имаме един прак, нормален прак на освояване от около 80 90 Повечето от страните членки са постигнали 95% освояване на фондовете. И не вярваме да има а, друга голяма заплаха, голямо притеснение относно освояването на фондовете. Относно поставянето на базите е, за бъдещето след 2013 година в политиката по сближаване, ние работим по публикуването на резултатите от периода 2000-2006, защото тези данни ще ни позволят да си извлечем други заключения, подробни заключения, а също и да ни помогнат да се ориентираме как да организираме политиката си за в бъдеще както в краткосрочен план, така и в дългосрочен след 2013 година. Например, относно политиката за регионите за 2020 година и други. Имаме вече първите анализи, които засягат бъдещите големи предизвикателства на регионите в Европа през 2020 година и нататък, например, свързани, предизвикателства свързани с демографски проблеми, с енергийната сигурност, с климатичните промени и така нататък. Целта е да можем да предвидим, да разберем коя дирекция ще трябва да се занимава с тези приоритети. И почти сме готови с, крайния, с окончателния независим доклад, който трябва да бъде готов в края на март тази година относно нашата политика. Надявам се през април да можем да публикуваме един ориентировачен документ по политиката по сближаване. Ще бъде, този документ ще бъде разискван по време на срещата на съвета в края на април в Мариански Скелаче. Ще има също така процес по публично консултиране, свързано с кохизионните фондове, с зелената книга и това през февруари. И в, края, в началото на март ще мога да представя първите резултати от тези консултации по време на Комитет на регионите. През юни ще има приемане на доклади за кохезионната политика, засягащи най-вече дебатите относно бъдещето на тази политика. Но също така ще има и голяма част, която ще засяга креативността и иновациите в регионалната политика. Много сме благодарни на чешкото председателство за ангажираността му от, в дискусията за градското измерение на Европа и действията, които са необходими в тази насока. Надявам се да имаме много ползотворен диалог по време на прашката конференция. Чешкото председателство определено се ангажира с прилагането на първата програма за действие за а, градовете. Това е един от приоритетите в дневния ред на чешкото председателство. Нека да напомня също така, че под чешко председателство ще е, приключим това, което се нарича а, стратегията за Балтийско море. Нещо, което беше представено като комюнике на комисията. Този документ трябва да бъде прият през май, след като е представен на съвета. Разбира се, комитета... комисията Реги ще се запознаем с проекта. Ще се съсредоточим също и върху транснационалните програми, които засягат региони с сходни проблеми, с сходна история. А има също така искани от различни райони в, по протежението на Дунава. Да разгледаме и перспективите на Дунава. Това е част от дебатите за ам, сътрудничеството и развитието на регионите. Повече ще се наблегне също и на най-отдалечените райони, Минали октомври, може би си спомняте, имаше и комунике, което беше прието за различните край... много далечени райони и техните недостатъци и как да се наблегне на предимствата на тези райони. И до края на годината ще се състои така наречения форум на най-отдалечените райони. Подготовката ще приключи до края на 2009 и самия форум ще се проведе в началото на 2010. И като работен план за тази година също имаме борбата за солидарност и подобрение на нашите инструменти. Относно плана за економическо възстановяване, нещо, което комисията прие на 26 ноември, Нека да кажа следното. Споразумяхме се да използваме всички възможности, да имаме една а, политика по сближаване в Европа, която да действа заедно против кризата и която да подпомогне местните власти, така че те да могат да инвестират по-пълноценно ресурсите, които им се предоставят с нашите фондове. и да помогнем по този начин на регионите да излязат от кризата. Работим в сътрудничество с колегите от Генерална дирекция региони, с хора, специалисти по дадени региони, експерти, които са в тесен диалог с местните власти в тези области. Всички възможности се изследват и се проучват, за да имаме много бързо и качествено инвестиране – защото ние вече вярваме, че имаме една правилна правна рамка, но трябва просто да използваме по-ефективно. И все още чакаме някои изменения в регулацията. Например, менеджерите могат да променят а, как се дават, начина по който се отпускат средствата на проектите. И какви средства се отпускат от Европейския съюз? В зависимост от различните проекти, в зависимост от различните периоди и други такива. Но тук залогът днес, така както го спомена заместник министър-председателя на Чехия, е да бъдем бързи в сътрудничеството между институциите – за да можем да имаме измененията възможно най-бързо. На, веднага след решението на 2 декември предложих да разгледаме, да започнем веднага разглеждането на измененията от комисията. И миналата седмица в Страсбург, заедно с комисаря Шпидла, както и с чешкото председателство и с господин Чунек, разисквахме тези въпроси. Господин Чунек представи много по-подробно компромисът, който беше постигнат в съвета. Нека да го кажа. Изненадващо, приятно изненадващо, съветът действа много бързо по тази задача. И съм много благодарна и на докладчиците, че също отреагираха толкова бързо. Ако продължим така, определено ще имаме ефективно бързо сътрудничество. Измененията ще могат бързо да бъдат въведени в правната база. Разбира се, трябва да се намали и административната тежест и да се вземат някои действия за защита на малките и средни предприятия и това възможно най-бързо като разбира се се спазват бюджетните правила и правилата за отпускане на средствата по фондовете. Тези изменения бяха до някъде представени от мен самата през декември, а също и от господин Чунек. Има, те има тези изменения имат различна стойност за различните бенефициенти от европейските фондове. Разбира се, фондовете ще бъдат още по-важни. Ако отделните държави имат по-добро сътрудничество между големите бенефициенти и, примерно, малките и средни предприятия. Ние също работим с отделните бенефициенти, за да ги подготвим за това освояване на фондовете. И относно измененията, нека да кажа, че е много лесно да имаме приемане на измененията, но е много трудно, от друга страна, да накараме всичките държави членки да изпълнят да прилага тези нови регламенти, нови правни бази, и то да ги приложат възможно най-бързо, най-качествено. Например, в пет региони има големи очаквания от нашите бъдещи действия. И искам също така да подчертая, че до тук имахме много добро сътрудничество, много добра подкрепа в страна на Европейския съюз. Надявам се, че е, всичките възможности, които се откриват пред нас, така както беше посочено от е, Галеоте, ще бъдат осъществени и искам още веднъж да благодаря на Френското председателство за много бързото приемане на изменение на, на член 55. То е много полезен, много нужен на регионите и на бенефициентите. Това е всъщност първата стъпка, която направихме за упростяване на процедурите. Ние също така установихме работни групи между отделните държави членки и а, комисарите. И сега се опитваме да упростим още повече политиката по контрол и одит. Нещо, което не сме правили до сега. И се споразумяхме с господин Чунек Накрая, на срещата през май, заедно с докладчиците, да направим представене на резултатите на нашата дейност, на дейността на тази работна група, защото определено има интерес към нея. Има, има много неща, много елементи, които трябва да се споделят. Но мисля, че Факта, че вече почти приключихме с измененията, вече показва, че институциите могат да си сътрудничат добре и ползотворно и се надявам да продължим все така. Готова съм да дам всяка допълнителна информация, всяка подкрепа, която мога да дам и то на всеки един от вас. И още веднъж каквато и да е помощ, каквато мога да дам, със сигурност ще направя всичко възможно да ви я окажа, ако ми я поискате. Благодаря ви, господин председател. Eh. Благодаря. Разполагаме с половин час, 35 минути за дебат до 4.30. Моля ви да бъдете кратки, защото има много желаещи да а, се изкажат. Съкратете коментарите, за да може за всички да остане време. Предлагам да направим един първи тур на изказвания от, на координаторите на политическите групи. А, и а, след това има още пет желаещи. А, смятам да приключа с записването на желаещи. Господин Ван Нистерой от името на ЕНП. Благодаря, господин председател. За парламента също това е една изключителна година, защото ние ще се изправим пред гражданите и разчитаме на тяхната подкрепа. Те трябва да разберат много добре какво се прави на място, какво прави Европа на място, във всяка едно населено място, всеки един регион. Аз съм много благодарен за информацията, която ни предоставихте от името на съвета и комисията. Госпожа Хюбнер говореше за плана за економическо възстановяване, за финансовите инжекции, но спомена също и усилията за опростяване. Разбира се, е, необходимо е да се направи още повече, е, споменаваше се за едно системно упростяване. А за това искам да попитам, е, това означава ли и нова адаптация на законодателството към края на този период? Защото за нас това би било чудесно. Ние сме за. Можем да предложим редица актуализации и адаптации на законите. Може би е, госпожа комисарката е, може да обърне повече внимание на този въпрос. И второ, е, по отношение на финансовата криза и приноса на регионалните фондове. Ситуацията е изваредна и налага изваредни решения. Това не е нещо текущо и обикновено. Така че действията ни трябва да са съобразени с мащаба на събитията. Необходимо е да се действа бързо. Смятам, че много добре ме разбирате. Трябва обаче да анализираме направените до тук предложения. Так това е ролята на парламента в рамките на процеса на съвместно вземане на решение. Необходимо е да се направи това а, до края на март тази година, преди изборите. А, какви ще бъдат инвестициите? Това е много важно за гражданите на Европа. Само така те ще усетят, че Европа е близо до тях ако това допринесе да се създадат нови работни места. Комисарката говореше и за фонда за солидарност, но не наблегна много на него. Аз бих искал да се спрете малко по-пространно. Какво можем да очакваме от вас по отношение на Фонда за солидарност? А към чешкото председателство бих казал, че вече бяха представени редица а, приоритети за градовете, регионите, за селските региони. Но какво очакваме от политиката за териториално сближаване за бъдеще? Необходимо ли е да се адаптира съдържанието и след 2013 година? Бих помолил министъра да изложи своите виждания в това отношение. Парламента ще обсъжда този въпрос до края на март. На 26 ще има заседание и може би комисията може да даде тласък на този въпрос за издаването на бяла книга. Бих искала да ни изложите малко повече подробности. Госпожа Клери. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка и категорична. Имам два въпроса. Вярно е, че една криза не може да се предвиди. И е необходимо да се действа извънредно. Комисията направи предложение. Радвам се, че съвет успя да намери компромис. Ние обсъдихме това в нашата група. Ще направим всичко възможно графикът да бъде спазен. Но имам въпрос. Всички знаете, че отпускаме помощ за социалното строителство, имаме регламент, обсъждали сме. И има едно изключение от правилата, прието от държавите членки. Това изключение в момента обхваща всички държави членки. Дали това ще остане правило или само изключение от правилото по време на економическата и финансовата криза. Защото а ако се запази това изключение, а, става малко неясна ситуацията. Или това ще, да се, нека да се обясни дали е това ще остане само в краткосрочен план. И какви ще бъдат фондовете за прилагането на тази мярка? Държавите членки имат различни оперативни планове. В бюджета са заделени съответните финансови средства. Как ще се управлява цялата тази инициатива? Добре е, че обсъждаме това в парламента, съвета и комисията, но докато държавите членки го приложат, ще мина 2-3 години. Какво мислите вие? И каква е връзката с оперативните програми? И един въпрос отново към господин Чунек. По първия приоритета, е именно политиката на сближаване – Какви са точно идеите ви? Какво ще предложите за първото 6 месечие и до каква степен парламента ще може да се включи в тях? Казвате, че през април ще предложите нови мерки в рамките на една конференция. За, за председателството е добре, но за парламента не чак толкова, защото ние вече няма да сме на а, линия. Ще се готвим за изборите. И е, е добре да е, включите парламента, докато все още упражнява сегашния си мандат. Господин Бопюи. Госпожо комисар, господин министр, господин председател, три елемента. Първо, госпожо комисар, споменахте проектите за проекта за форуми за крайно удалечените е, региони аз бих желал да се подчертае богатството, което тези територии носят на Европа, защото обикновено те се представят само като територии, които се нуждаят от европейските пари, а никога не се споменава тяхно богатството на флората и фауната в тези отдалечени региони или острови и тяхната стратегическа роля, особено по време на напрежение. Така че, пак повтарям, не бива крайно отдалечените райони да се представят единствено като консуматори на европейски пари, а да се посочва и приноса им за Европа. Второ, господин министър, в петък в Чешката република на заседанието на бюрото на Комитета за регионите споменахте е, една кампания, която ще подхрани дебата през март. Смятам обаче, че трябва да се подчертае факта, че тук няма да се обсъжда спора между града и селото, между местните и регионалните власти, между регионалните и националните власти, а да се посочи как в дадена район гражданите могат в социалната сфера, транспорта, заетостта да а, обединят усилията, да, независимо дали става въпрос за селски или градски район. Тоест, тук докладът няма да а, противопоставя града и селото и различните нива на властта, а просто ще анализира как да се улесни живота за потребителите. Моите колеги е, споменаха вече тук и плана за економическо възстановяване. Аз бих желал да направя една връзка с е, мобилността в градовете. Е, вероятно ще се намерят решения в ФЕДЕР и в Европейския социален фонд. Мината седмица в Страсбург е, споменах на представители на комисията, че съжалявам, че се блокира ФЕДЕР и социалния фонд от страна на комисията. През следващите месеци а, е, а, е, мобилността в градовете ще бъде обсъждана. Предвижда се подобряване на енергийното, енергийното потребление в жилищата, а нищо не се прави в момента за мобилността. По отношение на предварителните плащания, трябва да знаем за какво става въпрос. Ако става въпрос за създаване на нови работни места, да ние сме за като парламент. Ако обаче те ще се резорбират от държавите, ще се освоят от държавите членки за други цели, не, ние ще бъдем против. По отношение на този план за економическо възстановяване, мисля, че в момента вървим към подписването на споразумение между комисията и съвета, но двамата колеги, които се изказаха тук, ви казаха, че повечето от евродепутатите не са много склонни да ви следват. Вие забравяте четвъртия партньор. Това са държавите членки. А, вие ни уверихте, госпожо комисара, че някои държави членки вече са на път да се съгласат, но ние искаме, ако този текст ще се приема през март и 27-те министри на държавите членки да бъдат съгласни, за да може това да се осъществи. Председателя ни призова да бъдем кратки, но бих искал да цитирам някои примери, които показват, че в някои държави няма да се прибягва до спешни мерки. И смятам, както казаха и колегите, че е хубаво да накараме държавите членки да поемат своята отговорност. И да не стане така, че чак декември до година да се каже, че всичко е по вина на Брюксел. Трябва всяко правителство, всяка държава членка да поеме своята отговорност. За групата на либералите и на зелените госпожа Каленбах. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не можах да изслушам от начало информацията на министра и на комисарката заради закъснение на самолет. Но и аз издавам въпроси като предишните оратори. Вие казахте, че трябва колкото може бързо да се налеят пари, ликвидност да се гарантира. за за периода 2007-2013 има достатъчно, но през 2008 имаше твърде малко. И е, не ми е много ясно как смятате да осъществите това. Оперативните програми бяха потвърдени през юни 2008 година и би трябвало вече да се задвижат. Твърдите, че сте ходил в пет региона. Ние имаме обаче 260 региона. И се питам дали държавите членки са подготвени. Проекта за строителство на пътища и той ли ще бъде изваден от чекмеджето? В Германия винаги това е първият въпрос, който ни задават. Особено а, по време на кризата. Питам се, ще постигнем ли краткосрочен ефект с тези мерки, които да ни позволят да валоризираме европейската политика, например в областта на защитата на за борбата срещу промените в климата. също така е много прав колегата, който спомена а, градската мобилност. Комисията подготвена ли е да отвори на ново оперативните програми? Може би е греша, но а, според мен теоретично вие потвърдихте тези оперативни програми. Ако това стане в много краткосрочен план си мисля, че с наличния персонал няма да могат да бъдат осъществени. И накрая от името на независимите госпожа Бабушикова. Благодаря. Госпожо комисар, господин председател, Оценявам гъвкавостта, с която откликвате на сегашната економическа криза. В същото време оценявам и гъвкавостта на мерките, които са предприяти от комисията и съвета. Бих искал да, искал да се присъединя към господин Неселро и преждеговорищите относно това. Според вас как ще изглежда кохезионната политика след изтичане на този срок 2013? Благодаря много. На първо място бих искал да дам думата на вице-премьера, господин Чунек. Благодаря. След една секунда ми трябва, за да си разпределим отговорите на въпросите. И така, ще се постарая да отговоря на всички въпроси, които смятам, че са насочени към съвета, поне пряко, а останалите ще оставя на комисаря. Господин Несълрой, мисля, че това беше първият въпрос. Той искаше да знае как ще изглежда новата програма какво ще направим по отношение на заетостта, с фонда за солидарност, как ще откликнем на извънредните събития. Въпросът към мен бе свързан с бялата и зелената книга за териториалното сближаване. Може би като отговарям на този въпрос, всъщност ще отговоря и на някои други въпроси, така че да оползотворим наличното време за дебат. Позволете да започна с Зелената книга. Зелената книга би трябвало да или поне дебата по нея би трябвало да приключи в края на това председателство. След това зелената книга може да се превърне в бяла книга, която ще бъде представена пред вас. Страхувам се, че няма да е възможно а, този парламент да обсъди бялата книга предвид мандата му. Вие знаете много добре за какви срокове става дума, когато се отнася за финализиране на зелената книга. Онези от вас, които ще бъдат преизбрани и отново ще имат мандат в парламента, несъмнено ще участват в тези разговори. Тази книга се нарича Териториално сближаване. За това става дума всъщност. Двете основни, двата основни подхода, които ние сме възприели, по отношение на това сближаване са следните. Някои хора предпочитат географския подход. Но въпросът възниква тогава дали това трябва да бъде преобладаващия подход. Смятам и доколкото зная, дебатът с другите министри а, клонят към мнението, че не можем да се спрем само на географския подход. Има различни политики, които са взаимообвързани с този подход. Естествено, че ще включим географските аспекти на определени региони. Възниква и друг въпрос, който е свързан с отдалечените райони. Всички тези географски аспекти трябва да са отразени в нашите виждания. Но ако ще откроим само географските аспекти, когато даваме определение на тези териториални единици, пак ще има различия между различните райони. Тези, които са отдалечени, ще имат по-различни потребности от е, регионите, намиращи се в Алпите. Така че дебатът по Бялата книга, несъмнено, вече е открит. Имаме доста обратна информация и бихме искали а, този дебат да приключи с поразумение което да отразява както и географските аспекти. Пак повтарям, ние не искаме да изключим географските елементи, но бихме искали да включим и други подходи, които може би се подкрепят от някои. А, например, провеждани политики, които трябва да са уеднаквени, свързани с образованието, да речем. И пак ще повторя, въпросът остава открит. Комисарят и аз сме доста амбицирани. Бихме искали разговорите по зелената книга да приключат към края на това председателство. Предвид ограниченията, които споменах. Имаше и въпрос който бе по-скоро насочен към комисаря, но дали в края на тази програма ще започне изпълнението на нова такава? Или пък тя просто ще бъде видоизменена или изменена? Обеден съм, комисаря ще отговори, но аз мятам, ако правилно сме, съм, съм ви разбрал, говорите за нова програма от 2013 нататък. Ако това сте имали предвид, то тогава споразумение за една напълно нова програма няма да бъде постигнат преди първо да се обмислят резултатите от първия срок. Освен това, споменахте комисията на господин Онорс. Имаме представители на някои държави е, членки. Видяхме се в Марсилия. Сега всички държави членки са представени в тази работна група и Очевидно тази работна група би искала да оцени изпълняваните програми, за да ускорим работата на комисията и в идеалния случай работата трябва да приключи и с края на чешкото председателство. Тази работна група може би ще трябва да промени нагласите си по отношение изпълнението на програмите. С други думи да ги упрости. Ако тази работа се окаже ползотворната, тогава резултатът би бил полагане на основите за нов програмен период и прехвърляне към териториалното сближаване, което вие споменахте. Тогава ще можем да намерим един балансиран подход, който да включва различните региони. Господин председател, струва ми се, трябва да се разберем сега как ще продължим работата. Дали да отговаряме на всеки въпрос по-отделно или да ги обединим. Както и да е, надявам се, че ще има време. Ако искате да отговорите вие за фонда за солидарност. Бих искала да прегледам всички въпроси, да отговоря на онези, които са изрично насочени към мен. Господин Ламбер, господин Нисълрой, вие започнахте днешния разговор с позоваване на кампанията на Европейския парламент, сближаването с гражданите. Мисля, че ние в комисията започнахме вече работа по наследеното от тази комисия, така че кохизионната политика и свързаните с нея материали, които отразяват тази политика и това, което трябва да бъде направено по отношение за доволяне потребност потребностите на а, гражданите са на лице. Освен това работим и по документи за отделните държави членки, които ще бъдат представени на а, депутатите от Европейския парламент, ако желаете да ги използвате с малко по-подробни разбивки. С удоволствие бихме ви предоставили тази информация. Напълно съм съгласна с вас, че трябва да положим допълнителни усилия. Ние работим по упростяването на е, програмите. Е, заедно с председателството ще ви представим резултатите а, е, така както пожелахте и в съответните срокове. Що се отнася до съвета, ние ще представим а, на ниво работна група тези документи в края на май, но можем и по-рано да ви запознаем с това, което е постигнато. По фонда за солидарност работим по съобщение за мобилизиране на държавите членки за поручване на възможностите за изменения в този регламент. Не по-късно от началото на април или края на март, най-късно това съобщение. Тогава трябва да бъде одобрено. Госпожа Крел говореше за социалното жилищно строителство и енергийната ефективност. Ще ми се да подчертая тук, че тези изменения на регламента за фонда всъщност не е съсредоточен на социалното жилищно строителство, по-скоро на енергийната ефективност във връзка с онези, които потребяват най-много енергия, именно жилищното строителство и които имат най-високи емисии на въглероден двокис. Всичко това е свързано с изменението на климата, свързано и с енергийната сигурност и съобразно последния вариант на тези изменения към регламента, така както те са одобрени от съвета през декември. Тук не става дума за програми за социално-жилищно строителство, а нещо, което въжи за всички 27 държави членки, свързани с средствата от Фонда за регионално развитие и целта Целта е подобряване на енергийната ефективност и оползотворяването на възобновяеми енергийни източници в жилищното строителство, а всяка държава членка сама ще трябва да реши с какво жилищно строителство а, ще постигне това и какви възможности има там. Действително няма нови средства, които да са предвидени. Ще трябва да се разпростираме според наличните средства. Това, което ние предприемаме е всъщност една промяна в нормалния профил на разходване на средствата. Като освояването така или иначе става много а, бавно трудно е да започне освояването на средствата от първия ден на изпълнение на програмата, тъй като има съответната система, трябва да има стратегия за одит, стратегия, която да бъде одобрена от комисията, съответно освояването на средства ще изисква време. И това, което се стремим да постигнем е да се възползваме от възможността част от средствата да бъдат пренасочени, които иначе биха били използвани поетапно, да променим това и да пристъпим към авансови плащания още през тази година, за да има изразходване на средства. По този начин да ускорим плащанията, а, като ограничим административната а, тежест а, чрез всички тези изменения в регламента, което да опрости възможностите а, за малките и средните предприятия и да преодолеят административното а, бреме и по-бързо да освоят средствата. Ето това е логиката. А, що се отнася до а, реалното а, освояване на средства и това бе въпрос, който бе споменат поне два пъти. А, бих казала, че Извинявам се, че прекъсвам госпожа комисаря. Искам просто да структурирам малко дискусията, като се намеся в отговора на някои въпроси, свързани с жилищата. И относно тия 2%, за които се говореше в миналото, и за 4% сега, което означава, че днес имаме 6%, двата плюс новите 4. Тоест има известно подобрение казахме, имаме 2% в програмите, които могат да бъдат отделени за жилища. Но тези средства се отпускат по различен начин в различни програми от 4%, които споменахме. Реалността е, че тези 4% ще бъдат взети от фондовете, давани на държавите членки за периода 2007-2013. И тази възможност ще бъде предоставена за такава гъвкавост на всички държави членки. Виждам, че представителите на зелените имат въпрос. Надявам се, че всички ще бъдат удовлетворени от програмата, когато тя стартира в ситуация на енергийна криза. Знам, че в момента вече има изолационни дейности. И благодарение на тях ние ще можем да спестим още 15 до 30% енергия. Виждате, че това е голяма сума. Именно за това вярваме, че има защо да обсъждаме подобни спестявания. И мисля, че именно за това няма защо наново да влизаме в излишен дебат относно подобни изолационни действия и други. По този начин със сигурност ние ще намалим разходите за нашите граждани. Относно насърчителните мерки, които се отпускат на държавите членки, държавите членки могат да изберат измежду голям набор програми за дадения програмен период и могат да използват средствата по дадена програма, която те решат и която според тях е по-полезна за спецификата на дадената страна членка. Двата процента, които ще останат и които ще са повишени по-нататъка с другите 4%, това са цифрите, свързани с жилищната политика. Благодаря. Има още пет записани за изказване. Моля, бъдете възможно най-кратки, за да може всеки зададе въпрос, за въпроса си. Господин Березина, Благодаря, господин председател. Всъщност, моят въпрос вече получи отговор частично от комисаря и от, от части от заместник премиера. Защото аз исках да попитам какво ще направим за спестяване на енергия за училищата. Благодаря за представянето на чешките приоритети. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Штилер. Благодаря, господин председател. В настоящата глобална криза хората губят работата си. Ние трябва да осигурим работни места мисля, че това трябва да бъде основната задача на нашите фондове. А когато говорим за енергийна ефективност, трябва да видим какво ще се направи и там. Но нека да не забравяме работните места. А както се беше каз... както беше казал и Обама със своята мечта за зелената економика, мисля, че това е, което трябва да направим. Това ще бъде нашето наследство. Говорихте за социалните жилища мисля, че е срамно, че нямаме дефиниция като Европейски съюз относно енергийен недостиг и мисля, че трябва също така да процедираме към повече упростявания в счетоводството, защото така нещата ще вървят по-лесно. Но при все това трябва да сме ясни за какво се отпускат средствата, за да имаме ясни обяснения, които да дадем на нашите данакоплатци. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин заместник премьер, госпожо комисар. Благодаря, че представяте пред колегите по, от Комисията по регионално развитие бъдещите ви планове за регионалната политика, за кохезионната политика и ни включвате в евентуалната стратегия. Относно плана за възстановяване на економиката няма да задавам въпроси, само ще спомена въпрос, който вече беше повдигнат пред съвета и комисията. Европейският парламент трябва да играе по-голяма роля в вашата политика, поне така го мислим ние. Казвате, че е много важно да се действа бързо. Мислим, че ако имаме процес, който да доведе до окончателно споразумение, парламентът би могъл да, да има по-активна роля и се надяваме за бъдеще а, в рамките на работните групи и парламентът, както и Комисията по регионално развитие могат да играят много по-важна роля, отколкото до сега разбира се, ние знаем, че трябва да има такива инициативи. Те трябва да бъдат стартирани. Даваме си сметка и имайки предвид настоящата а, ситуация, парламентът не може просто да блокира нашите инициативи. И Комисията по регионално развитие в парламента работи, сътрудничи си с вас. Имаш доклад изготвен от господин Ван Нистелрой, който определено намира голямо, голям интерес, среща голям интерес, има над 200 изменения по този доклад. Всичко това показва доколко е важна за нас Зелената книга. И ще поискам от съвета и комисията да отговорят на очакванията имаше един период на консултации и е важно след този период да изслушаме всички действащи лица по политиката по сближаване. Регионите, гражданското общество, държавите членки, трябва да изслушаме всички тези представители и да успеем да извлечем отделни идеи, концепции, за това какво искат нашите граждани за регионите и как ние ще дадем съдържание на този концепт за региони. Регионите определено напредват, но този напредък е като че ли е най-вече в региони от различни страни, докато понякога има голямо разминаване между отделните региони в една и съща страна. И мисля, че и това трябва да бъде един от нашите приоритети. Господин Рангосо и господин Каракас. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря и на съвета и на комисията за тяхната дейност и за намерените бързи и качествени решения, които ни предлагат. Вярвам, че нашите европейски граждани очакват да действаме заедно в подобни ситуации. При все това, нека да задам няколкото въпроса, които се въртят в главата ми. Първо, казва се, че най-важната цел е да имаме финансови инвестиции в европейската економика, че трябва да има инвестиции това е един от начините да се подсили регионалното развитие, а също така да се финансират проектите за е, жилищна политика на регионите. Днес, ако използваме средствата от финал... Е, финансовите средства от е, фондовете за регионално развитие, и ако това ще ни отнеме 6 месеца, Как ще гарантираме такъв случай, че ще имаме бързо действие, след като ще не трябва толкова време, за да стартираме стратегията? И до тогава ще има още повече бедни региони в Европа. А ние трябва да работим още по-ефективно по жилищният им проблем, за да избегнем формирането на гета. В моята страна, Унгария, този проблем стои. И как, как можем да включим и това в списъка са приоритетите. Говорихме също и за мерките за заетост. Но днес стотици хора губят работ... работата си и се озовават на улицата едва ли не. Какво правим в това отношение? А, мисля, че за този тип хора съветът правилно го предложи да се а, направят ново разпределение на доходите и искам да видя какво ще се направи в тази насока. Кунек Κούνεκ και την Επίτροπο για την ενημέρωση που μας έκαναν. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Τσεχική Προεδρία. Ε, είμαι εισηγητή. Благодаря. А сега искам да взема думата първо, за да пожелая всичко най-добро на новото председателство. Аз съм докладчик по някои от регулациите и мисля, че стъпките, които се предприеха в комисията и в съвета за промяна на съществуващите регламенти са вече важни, големи. Но аз искам да знам как законодателството до 2006 година ще бъде променено за напред. Докато, например, след два месеца ще имаме нови изменения. А, какви са програмите, които ще включите? Как мислите да накарате държавите членки да приложат тези програми и то е възможно най-бързо, за да не губите ценно време и също така да осигурите, че средствата наистина ще отидат при хората, които имат нужда от тях. Какви конкретни мерки? Я скусим velmi rychle отповедят на Благодаря. Ще се постарая бързо да отговоря на въпросите. Нези въпроси, които останаха от е, предходния кръг въпроси. Мисля, че забравих да отговоря на въпроса за взаимовръзката между градовете и селските райони. По наше мнение, много от държавите членки Съотношението между градовете и селските райони е 95 на 5%. В някои случаи е 75 на 25%. Несъмнено, в наш интерес би било да положим усилия гражданите да могат да продължат да живеят по местоживеене. живеене при условие, че качеството на живот и жилищното строителство е адекватно и те да бъдат мотивирани да останат там, където са а не да бъдат мотивирани да напуснат. Тук не става дума за средства, тук става дума за избор на начин на живот. Ако някой живее в града, и му трябват 20 на минути, за да стигне до болницата или клиниката и имат същите условия, при които живеят онези, които са на 100 км от града. Въпреки всичко е, казано, е, трябва да имаме предвид основните потребности, които трябва да са осигурени, независимо от местоживеенето. Бихме искали връзката между градовете и селските райони да са добре балансирани, поне до толкова, че вече да няма приток от селските райони към градовете. В някои държави е постигнат успех в това отношение, в други сме свидетели на сателитни селища, И градовете всъщност губят жители, защото хората живеят в тези сателитни селища около градовете. Не това искаме да постигнем. Искаме хората да водят добър живот, независимо от местоживеенето. Разбира се, като имаме предвид все пак, че има ограничения във връзка с местоживеенето и има специфика в съответните райони как да подходим към държавите членки, така че те да носят отговорност, а, когато не спазват програмите и не използват тези 4% от фондовете, които им се предоставят. Ако, примерно, освояването не е добро, да държим отчетни държавите членки за това, че не са освоили средства, които са им предоставени, за да могат техните граждани да подобрят жилищното си настаняване, да подобрят енергийната ефективност, би било твърде трудно. Трудно е да се търси отговорност от държавите членки за това. Нашето предложение е толкова щедро, толкова е добро, че не би трябвало да не се възползват от него. Тези 4%, според мен, са резултат от един диалог и в отклик на зелената книга. Това е само едно от средствата. Едно от средствата в бъдеще, които бихме могли да използваме след 2013 година. Предвид натрупания опит, може би енергоспестяването ще се радва на предимство. В момента сме се съсредоточили върху усилията по изолацията на сградите, но освен това субсидираме слънчевата електроенергия. И всичко това може да бъде изпълнено в рамките на тези 4%. Дълбоко вярвам, че Европа ще трябва да продължи усилията за схеми за спестяване на електроенергия и да удвои усилията в тази посока. Има критики, че Европа не може да даде определение на социално жилищна политика. Не смятам, че има депутат в Европейския парламент, който поне веднъж да не е мислил по този въпрос. И ако всички седнем и напишем собствено определение на социално жилищно настаняване, мисля, че всички тези определения ще съвпаднат. Защо? Защото според мен, ако в различните региони имаме различна степен на развитие, затова сме и Европа на регионите, защото различните региони а, имат различни средни доходи, различни проценти налични доходи, които се използват за жилищно настаняване. И всички тези фактори ще повлияят на определението на това какво представлява социално жилищно строителство и затова няма да постигнем консенсус. Не смятам, че сме отстъпили от намерението си да намерим такова определение. Просто се опитваме да се придържаме към един път, който да ни даде приложимо определение. В бъдеще ние имаме 27 държави с разнообразни региони, които може би в някакъв момент ще постигнат едно по-балансирано развитие. В момента, в който постигнем това, когато равнището на развитие бъде изравнено, тогава ще можем да достигнем и до това определение. Бих искал да благодаря на госпожа Перес за въпроса за бялата книга. Госпожа комисарят свърши огромна част от работата. Бих искал да й благодаря за това. Всъщност това изискваше доста кураж за да се направи опит да се откроят предизвикателствата и да бъдат вложените в тази книга. А ще видим плодовете на това усилие след 2-3 месеца, когато ще имаме възможност да обсъдим зелената книга и ще се постараем да постигнем съгласие. Бих искал да отговоря на повдигнатия въпрос от госпожа Бобошикова за тази политика и нейното развитие след 2013 година. Дълбоко вярвам, че ще се развие в различна посока от това, което си представяхме преди една година. Предизвикателствата са толкова огромни. Енергийната зависимост потребностите там са толкова остри, че няма начин тези въпроси да не повлияят на политиките, които ще следваме. Всичко това е свързано и с новите предизвикателства, пред които сме изправени през тази година. Когато разговарям с колеги, установявам, че наистина нагласите ни се променят. И въпреки, че не отстъпваме от пътя, по който сме поели, ние търсим по-голям баланс в развитието на регионите, но в същото време си даваме сметка, че тази политика трябва да цели независимост на Европа, която е постижима чрез енергийна независимост. По отношение на въпроса от унгарския депутат, може би отговорът няма да ви удовлетвори. Вие питате дали средства от социалния фонд могат да бъдат използвани за косвени плащания. В основни линии, когато този въпрос бе е, зададен, имаше а, е, голям разнобой. Унгар, Унгария остана сама и не би било а, е, справедливо да ви вдъхвам каквато и да било надежда относно промяна в а, това отношение. Просто сме ограничени в, по отношение на разполагаемите средства и в резултат на това тези 4%, дори авансовите плащания от 2,5% за старите държави членка и допълнителните 2% за новите държави членки, всички тези средства ще са за сметка на ангажираните средства към момента. Бюджетът, с който ние разполагаме, всъщност не се променя. И ще спра до тук. Може и да съм забравил някои неща, но ще компенсира госпожа комисаря. Може би едно нещо трябва да споменем, а именно реалното освояване на средства на този етап. А, освояването се основава на една много елементарна а, мярка, именно възстановяването на средства, така че на този етап а, освояването чрез междинните плащания, което може да се осигури само след като бъде направена оценката и бъде одобрена. Така че нивата са много ниски. Това определено е един погрешен измерител по отношение на политиката. Политика, която се основава на освояването. Когато имаме авансови плащания, ако бъде изменен регламента, а, и през тези три години, 2007-2008 и 2009 година по отношение на 50 държави членки ще имаме 75% от средствата разпределени, 9,5% по отношение на новите държави членки. Всъщност говорим за около 30 милиарда евро и предизвикателството е, ако и тук правя препратка на въпроса на госпожа Дипуи, ако тези авансови плащания не останат в съкровищницата, стигнат до крайните бенефициери, и това допренесе за инвестициите и бъде стимул за инвестициите, всичко това ще зависи от съответната държава членка и вътрешното законодателство, тъй като ние нямаме а, правни основания да повлияем повлияем на тези разпоредби и можем да обсъждаме по какъв начин да се освояват тези авансови плащания, така защото те наистина да спомогнат за стимулиране на инвестициите и да достигнат до крайния бенефициар. На второ място, съгласна съм с госпожа Гарсия Перес, че а, тъй като се работеше в съкратени а, срокове, за да можем да откликнем на, на кризата и комисията много бързо, с а, невероятна скорост, а, одобри а, документите, но а, след това се опитахме да внесем изменения, за да упростим съвместната работа. Би било много а, полезно и би дало по-добри резултати. А, нека не забравя да спомена, че работата в съвета през декември месец в основни линии беше на ниво Корепер, неофициално а, и преди коледа да бъде одобрен регламента. Днес всъщност вече се гласува този регламент, което ще ни позволи незабавно да открием процедурата за одобрение, така че процедурата върви много бърза и при одобрение на различните институции регламентът ще може да бъде прият. На следващото място за зелената економика. Това е много важен въпрос. За сега ние говорим за изменение на климата, говорим за мерки за облегчаване, предотвратяване, но не говорим достатъчно за бизнес възможностите. И от самото начало, когато вземаме решение за това как да разпределим 1 милиард е, евро преди 3 години за енергийна ефективност е, и за възобновяеме възобновяеми енергийни източници, е, и свързаните с това възможности за стопанска дейност. През юни в Швеция проведохме конференция за бизнес възможностите, свързани с тази зелена политика и вливането на средства в европейската економика. Така че надявам се, че ще а, променим посоката много внимателно трябва да преминем към опростяване, защото опростяване на системата не означава, че мерките за контрол ще бъдат отслабени. Не това целим. Естествено, опростяването означава, че се намалява възможността за грешките, защото сложните системи <clears throat> могат да доведат до много грешки, така че това упростяване ще доведе до ограничаване на броя на грешките. Но що се отнася до бюджетните правила, те ще си останат е, такива каквито са. Искам да отговоря на коментара от унгарския е, депутат не става дума за регламенти, съвет, парламент. Е, това е регламент на комисията и за да се измени този регламент, е, това, което се съдържа в е, регламента на комисията, то ще бъде отразено но едновременно ще разгледаме и възможността за по-нататъчното опростяване на регламента. Знам, че там възникнаха някои въпроси, които пораждат загриженост. По социалния фонд, ако правилно съм разбрала нагласите на държавите членки на комисията, на колегите, които отговарят за социалния фонд, пристъпването към финансиране на нетрудовите а, разходи би означавало една доста голяма а, промяна и не съм убедена как ще се подходи в а, бъдеще но ще можем да разгледаме този въпрос. За момента по-скоро става дума за съкръщаване на сроковете и ускоряване на освояването, а не този вид промени. По въпроса за програмирането. И тук правя препратка към предишния коментар – да, някои от програмите ще трябва да се преработят. Има някои държави членки, които са пренебрегнали определени въпроси, които се оказват решаващи в момент на криза, така че ще преразгледаме програмите в най-кратки срокове, но трябва много внимателно да подходим, за да не променим пътя, по който вървим. вървим. За зелената европейска економика, иновациите, не бихме искали да отстъпим от този а, подход, но ще видим какво можем да направим, за да подобрим а, ефекта върху инфраструктурата, средните предприятия. А, при всички случаи а, ще подходим открито и ще а, се консултираме с държавите членки. Споменах тези пет региона, които посетих през изминалата седмица или десетина дни, защото това правих тази година. Но мисля, че 30 от тези 271 региона ще посетим. Казах го не, защото тези 5 региона са съгласни. Всеки регион си е част от географска единица. Всеки регион е наясно с потенциала не са взели окончателно решение. Няма такова. И истинското предизвикателство, както каза вице-премиера, е държавите членки да се възползват от тази възможност, която е създадена. И това е и ваша работа. Обръщаме се с молба към вас и вие да работите по този въпрос на място а, за да бъдат освоени всички тези средства. Така че там, където ще се препрограмира, това ще бъде направено възможно най-скоро. Колегите са готови да го направят. В много случаи оперативните програми са всъщност твърде стратегически. Те не са подробно разписани а, документи и тогава ще се впишем в съществуващите програми. Това няма да доведе до промени в, по всички оперативни програми. Понякога в оперативните програми а, има искания за дълж, удължаване на сроковете, така че през първата половина на тази а, година а, ще се прецени а, работата по действащите програми, където е необходимо ще се преработят програмите. Мисля, че това е. Благодаря. Доста пресрочихме времето предвидено за тази обмяна на мнения, но си струваше. Благодаря на комисарката и на господин министъра и искам само да съобща, че е, това беше е, ще имаме обмен на мнение по доклада за реформата на фондовете. Ще е, обсъдим становището също на комисаря по заедостта. Така че, ако координаторите приемат и комисията е съгласна, е, смятаме, че нашата комисия може да гласува на извънредно заседание на 9 март. По този начин ще може да спазим графика, препоръчан от комисията и съвета. Благодаря ви за участието. Скъпи колеги, доста сме напред във времето, така че предлагам веднага да минем към точка 5. Европейския фонд за регионално развитие, социалния фонд и кохезионния фонд, разпоредни за финансовото им управление. Докладчик е колегата Гарсия Пар, госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател. По предишната точка вече го обсъдихме до някъде тези предложения. Става въпрос за изменения към регламента в случай на криза като сегашната економическа и финансова криза, така че няма да се спирам в подробности. Искам да спомена само една от разпоредбите. Комисията би трябвало да участва по-активно в прилагането на тази разпоредба. Що се отнася до общото, измененията към общия правилник, ще спомена само, че е, тук става въпрос за становище. Ние, макар и да искахме, не можехме да променим предложението. Единствената възможност за парламента е да се произнесе дали е за или против. Както каза комисарката, скоростта, с която всички държави членки постигнаха споразумение, беше удивителна. Изменението на регламента предвижда ускоряване на на използването на тези фондове от държавите членки Предвиждат се повече авансови плащания, различни инициативи по отношение на управлението на фондовете. Предвижда се опростяване на условията при които общи разходи могат да се вписват като специални. Обсъждат се също държавните помощи, големите проекти. Ако можехме да обсъдим тези въпроси, щяхме да видим, че не всички са съгласни, вероятно. Може би някои сред нас бих искали да внесат някои изменения, които според тях още повече ще усъвършенстват управлението на фондовете, например по отношение на одита можеше да се потърси по-добър баланс между прозрачността в управлението на фондовете и ускоряването на тяхното използване. Но няма смисъл да обсъждаме това, тъй като, както ви казах, в случая в рамките на приятата процедура от нас се иска само становище, да кажем дали сме съгласни или не с предложените изменения към регламент. Ние трябва да се произнесем за. Верно е, че може още повече да се подобри управлението на фондовете, но в момента трябва да реагираме при тази ситуация. Трябва да поемем отговорността си и да не пречим изменението на а, регламента да влезе в сила. Така ще помогнем да се вземат необходимите мерки за ускоряване на тяхното използване. Смятам, че ако дадем нашето положително установище, ще докажем, че Европа прави всичко възможно да смекчи последиците от сегашната економическа криза. Благодаря. А, обсъждаме много важен доклад. А, при този първи обмен на мнения е добре да дадем някои указания. През феврали трябва да представим този доклад, който ще се гласува през март. Кой иска да се изкаже? Госпожа Милева докладчик на моята политическа група по този е, доклад. Аз е, в някакъв смисъл е, ще повторя това, което е, докладчика вече каза, е, госпожа докладчика вече каза, именно, че процедурата, разбира се, не ни радва особено, но е, все пак, е, както и, и в е, е, дискусията с е, госпожа Хюбнер чухме, усилието и е, желанието на комисията и на съвета е да се реагира бързо и на време и да се насърчат е, по някакъв начин по-оптимистични прогнози и виждания в е, време на финансова и економическа криза. Е, Затова мисля, че въпреки, че процедурата налага да се съгласим да приемем или да не приемем предложението на комисията, струва ми се, че в случая ние трябва да се задоволим с факта че този подход показан в предложението на комисията е достатъчно добър и ни отвежда в правилна посока а именно пак ще повторя да реагираме възможно най бързо и да покажем че кохезионната политика е всъщност добър инструмент да се предостави на националните държави ресурс и особено когато направените предложения все пак са в посока опростяване на процедурата или пък активизиране както едно от предложенията е на другите финансови институции на европейския съюз европейската инвестиционна банка и така нататък и по активното им включване в процеса на политиката на сближаване това на практика все пак означава, че сме на добър път и тези изменения на регламента всъщност трябва да бъдат разглеждани и във връзка с плана, който е предложен за економическо възстановяване, а там тези мерки също така са залегнали. Така че, пак от името на моята политическа парламентарна група бих искала да кажа, че ние ще подкрепим предложението. Благодаря, госпожо Шел. Благодаря, госпожа Желева. Госпожа Стилер. Благодаря, господин председател. Благодаря на преждеговорящите. Искам само да кажа нещо, което е много важно за нас. Казва се, че трябва че времето ни е ограничено. При все това ние бихме и желали да имаме повече време, защото става въпрос за фондове и за тяхното разпределение. Говорим за 45% от парите, които идват от Европа. А 55% от средствата по тези програми идват от страните членки не може ли да се промени точно в обратната с обратните стойности тези, да променим тези финансирания 55% от Европейския съюз и 45% от държавите членки. Мислите ли, че ако ги променим, това ще помогне по някакъв начин, ще помогне да създадем работни места и да подобрим економическите параметри на регионите, да подпомогнем малкия и среден бизнес и да подсилим а, различни предприемачески инициативи и други. Така че искам да питам докладчика, мислите ли, че това евентуално ще помогне Знам, че трябва да гледаме напред. И още веднъж благодаря на докладчика за великолепната работа. Äh, Госпожа Каленбах, благодаря.